Good morning, dear colleagues. We start our meeting. I hope everybody is... Добър ден на всички. Надявам се, че всички са готови за работа и са ентусиазирани да поработим добре тази есен. Първата точка в дневния ред е приемането на дневния ред. Ако нямате възражения, можем да смятаме проекта за дневен ред за прият без промени. Никой не заявява възражение, значи е прият. Следващото ми съобщение. Крайният срок за, предложение на, за, за изменение към предложението за регламент за Процедурата за парламентарен контрол член 290-291 от договора за функционирането на Европейския съюз. Измененията са на ваше разположение. Изпратени са вчера крайния срок за подаване на изменения. Срок за подаване на изменения вече е обявен. Писмото ще е, бъде изпратена към председателя на комисията Юри. Крайният срок за изменение в НВ е 6 септември 11 часа. Гласуване в НВ е 28 септември. И крайен срок за подаване на изменения в Юри все още не е обявен. Следващото съобщение отменя се следобно заседание на НВ на 7 септември. Проекта за сутрешното заседание на тази ден ще бъде изпратен възможно най-скоро за дневния ред. След това промените в секретарията. Йос Ферфлот, който работи в секретарията на ЕМВИ е, над 10 години, вече ще се пенсионира на 1 септември след е, над 40 години работа в Европейския парламент. От името на нашата парламентарна комисия искам да му благодаря за положения труд и за постиженията му в подкрепата на работата на Европейския парламент през всички тези години. Да му пожелая всичко най-добро. За днешното заседание има превод на 20 езика, няма превод на естонски, латвийски, малтийски и ирландски. Заседанието е, се предава по интернет и е, документите за него са на разположение в електронен вид. Заседание на координаторите от 11 октомври. Препоръките на координаторите са разпространени по електронен път и ако няма възражения, могат да се смятат за одобрени. Следващата точка от дневния ред е възражение съгласно правило 105 продукти, заместващи е, изцяло режима за хранене. Джули Гърлинг и Ани Шрая Пирик са докладчици. Джуди Гърлинг. Благодаря много. Следя тази тема още от е, работата на предходния парламент, където докладчик беше госпожа Рис. Обсъждахме тази тема в известни подробности. И останаха някои теми, Въпросът е обаче, че в 28-те държави членки има различни традиции и различни подходи към диетите с ниско съдържание на калории в Европейския съюз. Доста трудно беше да се намери решение в основния правен акт и за това се стигна до комитология. Сега се озоваваме в положение, където темата се повдига отново, напредва. Давам си сметка, че за много от колегите сигурно е доста сложно да се проследи всичко, особено ако те не са участвали в дискусиите преди 4 години. Така че извинете, ако повдигам тема, която не ви е безкрайно интересна, но във връзка с обсъждането от предишния път, много добре си спомням обсъжданията в тристранните разговори. Първо ние заявихме подкрепа за продукти, заместващи диетата изцяло. Те са безопасни, достъпни, ефективни. Много граждани на Европейския съюз, които са се сблъсквали с проблеми, свързани с затластяване, са използвали такива продукти и са постигали добри резултати. Това не е единственият начин, разбира се, да се сваля, свалят килограми, но много хора, особено тези, които са на границата на затластяването, на сериозното затластяване, са използвали такива продукти и са подобрили здравето си. И във време, в а, което състояние като диабета оказват сериозна тежест върху здравеопазването, трябва да се предприемат мерки. 52% от а, населението на Европейския съюз е, и с наднормено тегло. В някои страни 70, е, моята включително. И е, затластяването също е, е доста сериозно. През последните години се прилага стандартите на Кодек за пълната замяна на, за продукти изцяло заменящи хранителния режим, много малко а, отрицателни последици а, са били докладвани. А, каз, има някои твърдения, че използването на такива продукти може да доведе до хранителни разстройства, но няма доказателства за това. ЕФСА взе решение да се е, е, премине към други стандарти, обаче не възразявам срещу тази препоръка. Е, предполага се е, вместо кодек да се използват е, последни данни от науката. Е, ЕСА няма да се занимава с външния вид или вкуса на тези продукти. ЕФСА е, си върши работата много сериозно. И взема и, и, но време се занимава само с това, което й е работа. Затова, е, не, тъй като не им е работа, те не се занимават нито с вкуса, нито е, с вида на продуктите, т.е. елементи, които са много важни за това, доколко тези продукти могат изобщо да се използват. Но Ев се занимава само единствено с, с съдържанието на продуктите. Съставките. Обаче са забранили някои от съставките и сега производителите казват, че тези продукти не могат да се произвеждат, защото стават безвкусни и затова няма вече да се продават лесно на пазара. И тук искам да повторя, че не изказвам никакви възражения за научните доказателства, но трябва все пак да се гледа и, и прагматично дали тези продукти биха били интересни. Тези промени, които се изискват, ще направят продуктите по-малко вкусни и приятни, по-лесно ще се развалят, по-кратък ще е техния срок на годност. И е, трябва сега да се отговори на въпроса, искаме ли или не повече хора с затластяване да имат достъп до този тип продукти. А, ако нямат такъв достъп до тези продукти или желание да ги използват, те се те започват да залагат на диети, които сами си предписват и в крайна сметка не успяват да следват. Продуктите са на разположение по интернет, но не изглеждат много добре. За мен е по-добре да има добре регулирани продукти на пазара, които обаче също да са и приятни за консумация. Съществуващите такива продукти не са опасни, не са неуспешни и не мога да разбера какво иска да постигне комисията с това предложение. Благодаря. Благодаря с докладчика. Иска ли някой да обсъди темата? Госпожа Грастет, заповядайте. Благодаря. Искам да изкажа моята подкрепа, както току-що каза госпожа Гърлинг. Това се свързва с някои съмнения на колегите са докладчици във връзка с делегираните актове. Става дума за пълните заместители на дневния хранителен режим. Аз имам впечатление, че някои от сериозните аргументи се оставят на страна. Те биха могли да доведат до малко по-слаба разполагаемост на тези продукти, най-вече когато става дума за лица, които страдат от затластяване режимът за отслабване може да има вредни последици за здравето, особено когато се води без препоръки и без проследяване от специалист. До сега наистина трябва да се каже, че има строга регламентация. Що се отнесе до тези заместители, така както са предложени в проекта за делегиран акт, могат по отрицателен начин да повлияят вкуса, аромата и съдържанието на тези продукти, като това се отрази върху разходите. Сега това може да бъде до някъде примамливо за лицата, които страгат от затластяване, но дори и комисията е базирала своята дейност на анализ на ЕФСА, ние знаем, че агенцията сама признава, че е, трябва да се екстраполират критериите е, за общото население. Така че има известни опасения и за това аз подкрепям предложението на госпожа Гърлинг. Благодаря. Then... Благодаря. Следващият оратор е госпожа Шалде Мозе. Благодаря. Първо, искам да кажа, че се радвам, че ЕКР и е НП признават, че сме изправени пред огромен проблем в Европа с затластяването и наднорманото тегло. Важно е също да постигнем споразумение за това, че на европейско равнище трябва да водим дискусия по това какви противомерки да вземем срещу тази епидемия. Има много мерки, които могат да бъдат изпълнени, разбира се, ако постигнем споразумение за тяхното изпълнение. Сега конкретно по това досие социалистите подкрепят комисията в техните предложения за изменение, т.е. ние не подкрепяме тази резолюция по следната причина. Ние смятаме, че е важно, че при тези продукти да не се поставят клемери с здравна информация, да не се стига до комерциализация на тези продукти по отношение на въздействието им върху здравето, ако се заменя нормалното хранене от тези продукти, това се прави само при лица с надормено тегло и под медицински показания – също така лицата трябва да бъдат следени от специалист по отношение на използването на продуктите. Също така наистина има някои доказателства, че се повлиява вкуса или консистенцията, обаче моят опит показва, че съставът на продукта може да бъде адаптиран към новите условия. Групата на социал-демократите има ясна позиция Предложението на комисията за нас е добро. Тези клаймери с здравна информация да не се поставят върху продукта. Тези дневни дози е, за е, хранителен прием, така че в случая ние бихме гласували против. Следващият оратор – господин Педичини. Извинете. В Италия един жител от 10 страда от наднормано тегло и затова темата за дневния хранителен прием е много важна. Важна е също по причина, че тези продукти се използват не само от лица с наднормално тегло, но и от здрави лица, поради което ние все още не сме решили как да гласуваме. По тази причина днешната дискусия е важна за нас. В предложението на комисията нещата са представени по много дискусионен начин. Посочени са цели, теоретични методи, които са довели до съответните заключения, обаче тези заключения оказват въздействие върху производството на тези продукти. Не става дума за отровни вещества, става дума за продукти, които трябва да помогнат на част от населението да се върне към едно здравословно хранене и да подобри като цяло здравословното си състояние. Тези заключения евентуално могат да доведат до там, че фирми, които вече са инвестирали в тези вещества и продукти, да спрат да инвестират в тях. По тази причина можем да се съгласим с онези части на резолюцията, където става дума на за състава, а именно продуктите да не се предлагат в същия обем на пазара. Така че бихме искали пояснение от комисията по отношение на съдържанието на протеини и масни киселини. Колегата Шалде Мозе също посочи и с това сме съгласни, че трябва да се забрани да се е, посочват положителните ефекти върху здравето Всъщност информацията, свързана с храненето, е достатъчна за потребителя, за да вземе информирано решение. За нашата група е много важно как ще протече дискусията, за да формира мнението си. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря. Аз бях докладчик по тази тема преди 4 години. Имам предвид за общото законодателно положение в тази връзка. Total Replacement Diet, аз е, споделям нашата воля тук да се борим а, е, срещу този бич, наречен а, е, затластяване, обаче аз мисля, че а, мадам Гърлинг и мадам Шрайер са избрали правилен подход в случая. Този е, делегиран акт, е, който представя комисията, е, е представено дълго време и дискусията се води много отдавна с индустриалния сектор. Какво прави комисията? Тя всъщност представи информация за хранителните продукти. Както каза госпожа Гърлинг, този текст съдържа редица предимства. Също така той по покрива не само продуктите ЛСД в смисъл продуктите, които са свързани с хранителния пример и това е ново. ВЛСД всъщност това а, са вещества, които не са покрити в случая и а, много е важно да се посочи това. А, всъщност а, това е важно във връзка с здравето и отново се повтаря стрикната воля на комисията е, във връзка с е, хранителния маркетинг. Много често той се извършва безразборно и всъщност е, комисията посочва, че може да се използва такъв състав, такъв хранителен прием под лекарско наблюдение за една седмица, като разбира се, тези продукти не бива да се комерциализират и да се продават в много големи количества на общата публика, която не винаги е напълно информирана. В бъдеще аз е, всъщност мога да кажа следното. Чух възраженията във връзка с вкуса. Наистина има такива ефекти. Това е един отворен въпрос, е, всички експерти казват, е, че е, Всъщност всички експерти не са съгласни с отражението върху вкуса на продуктите. Аз мисля, че един от въпросите, които бяха разгледани и който продължава да бъде дискусионен е малко сложен. Става дума за въпроса свързан с разходите. И промените, които са предвидени и въведени, имам предвид протеините най-вече и промените там, струва ми се, че този въпрос ще бъде регулиран от индустрията. Има едно малко увеличаване на цената 5 е, цента и това може да се приеме, защото е, някои хора имат нужда от е, такива продукти. Всъщност това е отразено в документа с позициите и във всички мнения на засегнатите сектори от 2015 година се съставят тези правила и аз мисля, че това а, е и причината за дискусията с индустриалния сектор. Те като че ли бяха по-въздържани по отношение на становището на ЕПСА и днес установяваме, че този сектор а, държи на позицията си и в тристранните преговори е предвиден 5 годишен срок за уеднаквяване на изискванията този срок ще стигне всъщност до 2022 година и това не е достатъчно за сектора. Ние имаме на масата мнение на ЕФСА, което се подкрепя от експертите на комисията и експертите на 27 държави и членки. Това не беше казано, обаче най-вече в Великобритания се поставят въпроси от този характер. Аз съм съгласна, присъединявам се към консенсуса и е, наистина ние не споделяме това възражение и е, следваме волята на комисията да която започна с този законодателен акт през 2013 година и е, всъщност този делегиран акт е свързан с основното законодателство. Господин Ек е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Естествено, е, трябва да приветстваме факта, че комисията се занимава с проблема затластяване. Сега дали подходът на комисията може да се овенчае с успех, не зная, обаче според мен подходът е доста противоречив. Всъщност, е, кои са веществата, които водят до увеличаване на теглото, които ние приемаме. Освен въглехидрати става дума за животински мазини, млечни продукти, колбаси и месо. Сега е, за противоречието от една страна по причини на народното здраве и е, съкръщаване на разходи в е, сферата на здравеопазване, комисията показва усилия да е, намали затластяването. От друга страна, комисията провежда мерки за пускането на големи количество тези продукти на пазара. Трябва да установим, че в много случаи плодовете и зеленчуците са много по-скъпи от месото, млечните продукти, сирането и така нататък. Хората са принудени, особено по-бедните, да се хранят с ефтино сирене и ефтино месо. И като че ли нещата не се съчетават тук логически. Комисията трябва да следва един изчистен подход. Ако тези продукти продукти е, водят до затластяване, то тогава може да се помисли за промени в е, сълскостопанските субсидии и да се реши проблема така. Комисията трябва да има предвид тенденцията, която се усеща в целия свят – Имам предвид вегетарианство и веганство в Германия. Това се чувства също и в други европейски държави. По този начин може да се противодейства на проблема. Обаче, наш е, комисар по селско стопанство, господин Хоган, върви точно в обратна посока и това е противоречието, за което говоря. Тук е, ни е необходим по-всеобхватен подход, за да можем да повлияем в положителна посока на режима на хранене на бъдещите поколения и да ги откъснем от е, животинските продукти и да ги приобщим към екологичните растителни продукти. Благодаря. Последния оратор е госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Мисля, че се става ясно, че трябва да има регламентиране на продуктите, които се използват като пълни заместители на дневния хранителен прием. Хората, които използват тези продукти, трябва да знаят точно какви продукти използват, какво е съдържанието им, тъй като става дума за хора с наднормено тегло, затластели хора, но някои от тези продукти се използват и от други категории лица. Това ни изправя пред ситуация, при която тези продукти са свободно достъпни. Има някои твърдения за ползите за здравето, което може да има и вредно въздействие върху лицата, които купуват тези продукти. Хората трябва да знаят какво се съдържа в продуктите, какво е съдържанието на протеини, какви са микроелементите, какви са бой съдържанието на мазнини и прочие. Така че трябва да се реагира на а, твърденията. Твърди се, например, а, че това, което предлага комисията, ще занижи стандартите, а, ще увеличи цените и ще се загубят тези а, толкова ценни а, продукти за намаляване на а, теглото. Твърди се също, че хората ще започнат да използват други альтернативи, които са по-опасни. Би било интересно да чуем какво е мнението на Европейската комисия по тези твърдения. Скоро ще можем да чуем и представители на комисията. Госпожа Юли Хер от Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Благодаря, че поканихте комисията за обсъждането по този делегиран акт, с който разполагате. Преди да посоча какви са подробностите, свързани с повдигнатото възражение и дискусията днес. Искам да се върна малко назад, да ви запозная накратко с а, този делегиран акт, защо беше направена тази промяна. А, госпожа Гърлин каза, че това е последваща стъпка към регламента от 2013 година за храни за определени категории хора, където бяха заявени безпокойствата на парламента и комисията, свързани с увеличаването на броя на лицата с наднормено тегло или затластели лица. Затова сега се опитваме да се осъвременят конкретните правила, които се прилагат към пълните заместители на дневния хранителен прием с енергийно съдържание между 800 и 1200 калории на ден. И на второ място да се определят конкретни правила за нискокалорични продукти с енергийна стойност под 800 на килокалории на на ден. За да направим това, и подходът беше много отговорен, беше важно за Европейската комисия да изпълним целта да гарантираме сигурността и подходящия състав на всички тези продукти, които са пълни заместители на дневния хранителен прием, като се отчитат и последните научни достижения. И за това ние се консултирахме с ЕФСА, проведохме задълбочени консултации с държавите членки, с всички заинтересовани страни, включително представители на този сектор. Освен това поискахме консултация и с Европейският съвместен научно-изследователски център, като отчетохме всичко това. Аз съм на мнение, че делегирания регламент е най-подходящия начин да се реагира на вашето искане да се осъвременят правилата за пълните заместители на дневния хранителен прием. Сега по-конкретно по трите въпроса, в които се повдигат в проекто резолюцията, как това съответства на стандартите на кодекс от 1995 година, изискванията за състава, ефекта им върху производството, върху вкусовия, вкусовите качества, също и за забраната на твърдения за а, здравния ефект. Относно а, стандартите от 1995 година, те не отразяват най-съвременните научни достижения. Важно е да подчертаем, че кодекс се отнася, изключва нискокалорични продукти, които са на базата на определена формула. Те не са пълни заместители, не са нискокалорични, т.е. са обхванати много малко продукти, които са на пазара. За комисията беше важно стандарта от 1995 година да не се счита за най-съвременният, тъй като той не отчита последните научни достижения, затова ние следваме препоръките на ЕФСА по въпроса. Относно изискванията за състава, комисията, за да гарантира висок степен на безопасност за потребителите, следва съветите на ЕФСА, където се определя състава на пълните заместители на дневния хранителен прием, за да могат те свободно да бъдат консумирани от лица с наднормено тегло. като целта е да се гарантира безопасен прием. Техническите аспекти не бяха основната цел в становището на ЕФСА, но това е отправна точка за нас. за да знаем какво е безопасно за консумиране от хората. Комисията като управляваща риска направи анализ, също видя какви са техническите възможности за изпълнението, проведи консултации с заинтересованите страни. Близо две години бяха посветени на тези консултации, след като бяха, ам, след като излязоха становищата на ЕФСА. Бяха изразени безпокойства за метологическите ограничения в оценката на ЕФСА и техниката за екстраполиране, която се използва. При липсата на клинични изследвания ЕФСА действително се базира при определене на хранителните съставки на референтните стойности за а, нормални, а, здрави а, хора и на мнението на други научни органи. Използваната методология обаче, що се отнася до съдържанието на протеини, ЕФСА счита, че това е са отчетени нуждите на европейските граждани с наднормено тегло и проблеми с, с затластяването. Това е, са научните доказателства, които сме събрали. Относно съществените, важните масни киселини, ЕФСА счита, че в допълнение на тях не е нужно да се дава нищо, Твърди се, че има несигурност. Дали хората с такава диета а, могат да се осигурят а, дневните нужди с цел безопасност а, са добавени тези масни киселини. В заключение, научното становище на ЕФСА за състава на пълните заместители на дневния хранителен прием отразяват най-новите достижения на науката. Като правители на риска, комисията отчете технологическите аспекти. Консултирахме се с съвместния научно-изследователски център по въпроса, проведохме срещи с заинтересованите страни, получихме съвети на базата на препоръчените от ЕФСА стоености, за да установим, че е напълно приложимо при разумни разходи да се произвеждат тези продукти, съобразявайки се с научните съвети на ЕФСА. От септември 2017 година комисията проведи консултации с индустрията, с съвместния научно-изследователски център, доколко приложимо е всичко това. Отчитат се и технологическите промени, микроенкапсулирането на някои елементи, използването на различни протеини, като тези от млечни продукти, така че са обхванати всички технически а, съображения, които бяха повдигнати, включително вкуса, аромата, а, вкусовите качества изобщо. Относно разходите и цената, Някои от заинтересованите страни а, дадоха своето мнение. Оценката ни показва, че допълнителните разходи не са свързани с разходите за протеините, а по-скоро с производството, маркетинга и разпространението. Увеличението на разходите е много скромно. Председателят, искам да ви помоля да се ориентирате към приключване, защото ни изтича времето за дискусията по този въпрос. На последно място, относно здравните твърдения, тези продукти имат ниско енергийно съдържание, те могат да бъдат използвани без да бъдат консултирани с лекар до 8 седмици. Това е съвет от ЕФСА. Комисията също счита, че тези продукти не трябва да бъдат активно предлагани на пазара с твърдения, които могат да привлекат населението като цяло. Ние се консултирахме с представители на индустрията по време на тези две години. Отчетени са техните безпокойства. Има преходен период за 5 години, така че сме убедени, че всички проблеми, свързани с пристъпването към производството при новите изисквания ще могат да бъдат реализирани. Благодаря ви. Надявам се, че ще може да подкрепите това предложение на комисията. Благодаря. Сега ще дам думата отново на съдокладчика за кратка реакция. Аз ще бъда максимално кратка. Искам ясно да кажа, тъй като има объркване, ние не регулираме отново имаме вече регламента. Не става дума за нов регламент, който искам да се премахне. Не казвам, че тези продукти не трябва да бъдат регулирани. Те се регулират. Правят се промени. Повечето от тези промени са приемливи за мен. В моето възражение няма нищо свързано с етикетирането. Аз съм напълно доволна от предложението, което пред прави комисията по отношение на етикетирането и здравните твърдения. Искам а, да ви уверя, че аз а, възразявам относно състава на продуктите и вкусовите им качества. Единствено това. Не считам, че трябва ли когато да подхождаме тъй като хората, които използват тези продукти, разчитат на тях, те са много ефикасни. Аз не повдигнах това възражение, защото подкрепям индустрията, а защото се опитам бъм да подкрепя хората, които използват тези продукти. Разговаряла съм с много хора, колко важни са тези продукти за тях и а, как те са променили здравето им като цяло. Аз уважавам комисията, уважавам ЕФСА, но по този въпрос ми се струва, че са направили грешка, що се отнася до вкусовите качества. Обедена съм в това. Интересът е различен към различните въпроси, но тук не става дума за политика, не става дума за десни или леви убеждения, дали се подкрепя или не комисията. Става дума само за тази част, която е свързана с вкусовите качества. Иначе нямам нищо против. Искам да уверя депутатите, че ако има забавене, бавно забавене, поради това възражение, тези продукти няма да бъдат нерегулирани междувременно, защото те се регулират и на този етап, прилагайки стандартите на кодекса. Първо ще се а,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 Може ли да я поискам да отложим малко гласуването, за да се подготви моята група? Тестваме системата за гласуване. Гласуваха ли всички? Закривам гласуването. приема се. Остан въпрос към комисията за приложението на прегледа за приложението на нормите за фонда среда. Първо остан въпрос към комисията. Едно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това електронно гласуване по устен въпрос към съвета. Отново за преглед на изпълнението на политиките за конца среда. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това гласуваме по възражението за пълните заместители на дневния хранителен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се. Приема се. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Петнайсто за,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 Приема се. Поздравление на докладчика. След това гласуваме по бюджетната процедура за бюджета за 2018 година. Ще чета само цифрите. 500 5647 за, против, въздържали се, приема се. 5644 за, против, въздържали се. Приема се 5448 за, против, въздържали се. Приема се 5449 за, против, въздържали се. Приема се 5410 за, против, Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. 5-4-10. Край на гласуването. Приема се. 5-4-11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5-4-5-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5412 заедно с 5455 за, против, въздържали се, приемат се. 5413 за, против, въздържали се, приема се. 5456 и 5457 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 5458 и 5459 заедно. Анблок за, против, въздържали се, приемат се. 5460 и 5461 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 62 и 63 е, анблок за, против, въздържали се, приемат се. 5436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5464 за, против, въздържали се, приема се. 5465 за, против, въздържали се, приема се. 5419 и 5484, които са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 5420. За, против, въздържали се, приема се. 21, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5453 за, против, въздържали се, приема се. 5 22, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5414 за, против, въздържали се, приема се. 5415 за, против, въздържали се, приема се. 5416 за, против, въздържали се, приема се. 5426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 Проверка. Добре, нека да направим проверка по 5-4-26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5427 за. Против въздържали се. Приема се. 5429 за. Против въздържали се. Приема се. 5 5-4-30 за. Против въздържали се. Приема се. 5431 за. Против въздържали се. Приема се. 5432 за против, въздържали се, приема се. 5433 за, против, въздържали се, приема се. 5434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5435 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5428 за, против, въздържали се, приема се. 5418 за, против, въздържали се, приема се. 5445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5488 за, против, въздържали се, приема се. 5424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5423 за, против, въздържали се, приема се. 5437 за, против, въздържали се, приема се, 5439 за, против, въздържали се, приема се, 5469 за, против, въздържали се, приема се, 5470 за, против, въздържали се, приема се, 5471 за, против, въздържали се, приема се, 5407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5472 за, против, въздържали се, приема се. 5474 за, против, въздържали се, приема се. 5473 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 5438 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 5-4-40 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5-4-41 за, против, въздържали се, приема се. 5-4-42 за, против, въздържали се, приема се. 5-4-43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-4-43 5475 за, против, въздържали се, приема се. 5400 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5476 за, против, въздържали се, приема се. 5477 за, против, въздържали се, приема се. 5405 и 5478 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 5479 за, против, въздържали се, приема се. 5404 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5483 за, против, въздържали се, приема се. 5403 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 5402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5450 за, против, въздържали се, приема се. 5451 за, против. Нека да повторим. 5451 5451 за, против, въздържали се, приема се. 5452 за, против, въздържали се, приема се. 5466, 67 и 68 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 5480 и 5481 анблок. И както и 82. Тези трите заедно за, против, въздържали се, приемат се. 5, 4, 85, 86 и 87 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 5, 4, 25 за, против, въздържали се, приема се. 5 9 за, против, въздържали се, приема се. 5408 за, против, въздържали се, приема се. Това е краят на гласуването. Давам думата на госпожа Гростет. S'il vous plaît, chers collègues, je souhaiterais que nous puissions... Уважаеми колеги, нека да продължим работата си, тъй като малко закъсняваме от графика. Благодаря на всички, които останаха в залата и след гласуването. Ще се занимаем с следната тема. Десета точка – защита на работниците от рискове, свързани с излагане. канцерогенни и мутагенни елементи. Е, госпожа Мелен от НФ, е, има е, думата. Уважаеми колеги, моят доклад за защитата. Госпожа Мелен спира тук за защитата на работниците, свързани от рискове, свързани с излагането на канцерогенни и мутагенни елементи по време на работа. беше отхвърлено от, от тази комисия по политически съображения. Важно е да се запази е, крехкото равновесие между предотвратяването на рискове за, на работници, за работниците и трудностите а, е, за. Госпожо председател, има твърде много шум в залата. Председателката, моля ви, а, е, а, изслушайте ораторката. Благодаря, госпожо председател. Трябва да се запази крехото равновесие между защита на работниците от риск и трудностите, с които се сблъскват предприятията при постигането на нулев риск и трябва да се вземе предвид, че това е важен въпрос за общественото здраве и то от наднационален характер. Ще разгледам измененията като трябва да уточня, че не съм изменила текста на комисията в приложенията. Много е важно да не се действа за пореден път, така че да се делегитимира крайния резултат на работата ни. Защото така само ще се ядосат е, работниците, които имат нужда от защита. Благодаря, госпожо докладчик. Някои от докладчиците в сянка не са тук. Дам думата на господин Герике от ЕКАРЕ. Благодаря. Защитата на работниците трябва да е основен приоритет за нас не може да се принася в жертва здравето на хората, за да може да функционира економиката. Всъщност да, хората в добро здраве допринасят за економиката много повече. и тези правила трябва да се прилагат е, в е, Европа във всички области. Искам да благодаря на докладчика за положения труд новите ограничителни стойности трябва да могат да бъдат постижими и измерими. Моята политическа група подкрепя стойностите, зададени от комисията. Използвана е съответната научна процедура, за тяхното изчисление. За това не можем да се съгласим с промените, които се предлагат в становището. Ще подам и изменения, които ще демонстрират нашата позиция. Благодаря. Господин Ек, Наистина ще ви дам думата, защото е, има и докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Естествено, трябва да приветстваме факта, че накрая беше внесено предложение за преработка на директивата за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени. През 2002 година беше обявено това преработване на комисията, след това отложено с указанието, че в такива случаи използваните насоки е, трябва да се преработят. Наистина, е, трябва да е, се признае факта, че комисията като че ли изостави тази тема, за да не натоварва индустрията с допълнителни разходи. Една от е, основните причини за смърт на работниците в Европа е експозицията на вредни вещества. Това е позор и не съответства на задължението на работодателите за грижа за техните работници. И всъщност каква е превенцията в спорни случаи? Смятам дори, че и този подход е отложен за дълго време. Но а, това принадлежи към миналото, нека да не се връщаме към него. Естествено, аз приветствам строгите насоки на комисията за опасни вещества на работното място, обаче съжалявам, че така наречените репротоксични субстанции не са включени в обществото, в предложението, въпреки, че има достатъчно доказателства, че те влияят върху фертилността. Аз препоръчвам нашата комисия да се обърне към комисията да преработи първоначалното си предложение и да включи репротоксичните вещества с ограничение до първото три месечия на 2019 година. Става дума не само за защита на работниците, но и за защита на все още народените деца. Благодаря. Сега давам думата на нашия колега Педичини. Благодаря. В съобщението на комисията смятам, че няма причина за съмнение. 53% от е, смъртните случаи вследствие рак е, са причинени от е, такива вещества. Между 90 до 100 хиляди случая от тях са причинени от експозиция на канцерогени и 25 хиляди водят до смъртни случаи. Всъщност, чрез тази експозиция всяка година умират е, между 7 и 12 работници вследствие на експозицията и това е много голяма цифра. Въпросът е неотложен и трябва да реагираме незабавно. Ние споделяме предложението на комисията след оценката на въздействието да се променят граничните стойности и да се засили защитата на работниците. Аз очаквам наистина, или по-скоро не очакват, нашето предложение да бъде по-слабо, имам предвид предложението на Комисията по околна среда. Искам да припомня, че праговата стойност не играе роля, защото става дума за следното. Дори малко съдържание на такова вещество може да причини рак. Тези гранични стойности смятат колегите, че са твърде ограничителни за индустрията. Индустрията обаче трябва да проведе нови изследвания, така че рискът за работниците да се сведе до нула. Предприятията трябва да поемат разходите за разработката на такива альтернативи, вместо работниците да поемат риска от заболяване, дори да става дума за един единствен работник. Благодаря. Желаят ли колегите да вземат отношение по този доклад? Госпожа поднес, извинявам се за произношението на вашето име. Morning, First of all, I would like to thank... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, да благодаря на Комисията по околна среда и на госпожа Милан за бързата реакция. Това ще ни помогне да се придвижим напред по-бързо. Защитата на работниците е изключително важна Второто предложение на комисията за представено, заедно с това представено миналата година, ще помогне за защитата на повече от 100 000 работници. Що се отнася до проекта, становището и предложението да се завишат стойностите, подчертавам, че предложението на комисията се основава на нужни доказателства, изготвени от наши, нашата научна, събрание от научната комисия за професионалните заболявания и, физи... и както и съветите свързани с функционирането на малките и средни предприятия и микропредприятията и е, Комисията за здраве и безопасност на работното място. Затова твърдо смятаме, че тези стойности са постижими. Що се отнася до коментара на господин Ек за включването на, на репротоксичните е, вещества – Комисията ще е, работи по оценка на темата, която ще бъде представена до началото на 2019 година. Благодаря ви е, за работата и очаквам да сътрудничим добре в бъдеще. И сега за заключение давам думата на докладчика госпожа Мелен. Благодаря, госпожо председател като се има предвид е, бързината, с която протече дискусията и всъщност е, тази дискусия беше между нас, е, отчете и тежестта на ситуацията и нейната комплексност. Аспектите, които аз посочих, не могат да бъдат решени от нас, които сме тук, но трябва да се намери решение във връзка с интересите на работниците. Особено когато става дума за професионални заболявания. И тук възникват много проблеми, например многофакторния рак. В някои предприятия има много канцерогенни фактори, които действат едновременно и е, като се има предвид е, колко е дълъг списъка на тези вещества, е, не можем да кажем, че само азбест е причина или някой друг продукт. Става дума за комплексно въздействие във връзка с засегнатата патология. Това е първа точка. Второ, Европа предвижда командироване на работници и всъщност става дума за това да имаме единни стойности за експозиция. И е, сега не можем да кажем, че такива лица, които са на 60-65 години, се разболяват от рак на белите дробове, свързани с експозиция в определено предприятие, в определена страна, така че като си има предвид, че тези хора работят в различни страни. Имайки предвид всичко това, ние като че ли избягваме реалността и господин Пиличини, аз изцяло подкрепям интересите на хората, които са жертви на професионални заболявания. И е, може би трябва да осъзнаем много добре стойностите, които за някои са абсолютно неприложими в някои страни мисля, че по този начин едва ли бихме защитили работниците. Смятам, че а, нашата работа беше свързана с 40 години неутралност, политическа, економическа неутралност, също така и философска неутралност. И аз имам предвид следното. Трябва да се работи в приемливи условия, да се защитават работниците, за това да се погрижат работодателите и в дискусията по време на, 13, на тристранната среща това беше обект на разглеждане. В около 10 изменения от първия ми доклад те бяха отхвърлени. Аз смятам, че превенцията е абсолютно необходима. Очевидно е, че държавите и работодателите трябва да положат усилия за да се премахнат карциногенните агенти. Трябва да се поддържа това крехко равновесие и то по ефикасен и приложим начин. Аз не знам дали ще има среща на докладчиците в сянка, за да обсъдим измененията. Аз благодаря на всички сега за това, че участвахте в дебата. Благодаря и на вас, госпожо председател, че въведохте тази тема и аз с удоволствие очаквам момента, на приемане на това досие. Благодаря, госпожо Мелен. Сега, е, срок за внасяне на измененията 6 септември, 11 часа. Освен това гласуване в комисията МВ на 12 октомври и на 27 ноември в Комисията по заетост няма още определена дата за гласуване по време на пленарна сесия. Благодаря на всички. Сега можем да преминем към 11 точка от дневния ред. Става дума за план за действие за природата, хората и економиката. И веднага ще дам думата на различните съдокладчици. Първо на колегата Дорфман от НП. Благодаря, госпожо председател. Ние гласувахме за този е, въпрос предварително и всъщност дебата е свързан с резолюцията. По принцип, от името на моята група трябва да кажа, че подкрепяме правилата от директивата от 2000-та година. Биоразнообразието е важна тема в Европейския съюз. Трябва да се признае, че биоразнообразието в Европа не се осъществява в природна среда изцяло, но и в културна среда, така че ние трябва да постигнем разумен баланс между необходимостта на културния ландшафт и човешката дейност. областите, включени в Натура 2000, всъщност съдържат много голям потенциал за политически конфликти. Става дума за чувствителни райони, където трябва да се постигне равновесие между природен и културен ландшафт. Искам да насоча вниманието ви към една точка. Става дума за едрите хищници. Те се завръщат в Европа, рисове, мечки, вълци и най-вече вълците носят много голям конфликтен потенциал. Аз се опитах в резолюцията да внеса съответни точки в тази насока. Аз мисля, че тук трябва да постигнем разумен баланс между нуждите на културния ландшафт, е, и природния ландшафт, също така и селското стопанство. Идеята, която все още преобладава, раз, че разпространението на вълци не трябва да познава граници, аз мисля, че това не може да функционира в дългосрочен план, защото по този начин се застрашават традиционни форми на селското стопанство, най-вече на пасишното стопанство. Има достатъчно примери в различни области, така че е абсолютно необходимо да си помислим по този въпрос как да постигнем мирно съществуване на тези едри хищници, които са част от биоразнообразието в Европа от една страна и нуждите на селското стопанство от друга страна, най-вече на алпийското пасишно стопанство и какви допълнителни мерки могат да бъдат приложени, за да може да се постигне по-добър баланс от днешния. Благодаря. Благодаря. Сега за групата на социалистите госпожа Каденбах. Благодаря, госпожо председател. Колегата Дарфман вече посочи някои неща, които са обект на тази резолюция. Първо да посочим още веднъж, че когато искаме да постигнем нашите цели за биоразнообразие, трябва да имаме добре функциониращо взаимодействие на всички играчи и това означава економика, природа и разбира се не на последно място човекът половината от площите, свързани в Натура 2000, продължават да а, нямат добри планове за управление, ако а, около 50% от видовете в Европа, които трябва да бъдат защитени, а, ако това разгледаме, ще установим, че а, това не се осъществява на практика. Има добри подходи, не се прилагат, Колегата Дофман очерта потенциалите за конфликти, така че в случая трябва да постигнем гъвкавост в някои сфери на защитените видове. Например, през последните години с а, м, а, рибаря, с а, бобъра са свързани доста проблеми. И ако биоразнообразието си го представяме като комплексен процес, тогава не може да се допусне в някои е, зони, където има свръхпопулация на някои видове, те да продължат да бъдат обект на строга защита, от друга страна други животни и видове да бъдат застрашени. Трябва да се постигне добро взаимодействие с горското и селското стопанство. Така че в случая ни е необходима гъвкавост, без обаче да отслабваме строгите правила за защита. Сега за мечките и вълците е, не можем да избегнем тази дискусия. Тук решенията са абсолютно необходими и то в е, кратък порядък, защото една е, истинска изпълнена с живот защита на биоразнообразието може да се осъществи, когато населението бъде убедено във важността на тази задача и когато политиците на всички равнища са убедени, че това е нещо, за което си струва да се застъпват, а това може да се постигне трайно само тогава, когато има разбиране от страна на населението. Така че ако говорим за проблемите за мечките и вълците и най-вече неутрализирането на вълците, става дума вече не само за вълци, но и за хибриди между домашно куче и вълк. Та в случая те застрашават биоразнообразието и трябва да си помислим по този въпрос. Молбата ми е да внесем изменения в настоящия документ, така че заедно да се стремим към решение на всички тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на групата ЕКР, колегата Марк Демесмекер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с този доклад за биоразнообразието, аз бях докладчик по него и едно от посланията беше, че трябва да се спре загубата на биоразнообразие и трябва да се спазват целите за биоразнообразието за 2027 година. Това е необходимо. Биоразнообразието е необходимо за природата, обаче то е свързано и с нашето съществуване. Става дума за природата, за хората и за економиката. Целите за 2020 година, ако ги е, вземем предвид, то тогава ще трябва да се вземе предвид и е, производствения процес и природата. Е, комисията взе решение за план за действие, за да се постигне по-добро изпълнение на директивата. Това беше предложено миналия месец. Наистина това е истински прогрес. Същевременно обаче този план не е достатъчен за постигане на целите за 2020 година. По тази причина трябва да се положат допълнителни усилия. Имаше обмен на мнения в комисията в тази насока. Аз мисля, че комисията трябва да изпрати ясно послание за нещата, които трябва да бъдат подобрени и резолюцията, която е пред нас, аз мисля, че отговаря на този въпрос и посочва дефицита от правна уредба в случая. Смятам, че много важен е плана за действие и за съжаление, той не е много ясен, що се отнася до предложението на комисията за постигане на целите от 2020 година. Разбира се, трябва да се работи с заинтересованите лица на място, но планът за действие е насочен към 2020 година, трябва да си зададем значи въпроса за времето след това. Трябва да се разработи стратегически план за адекватно финансиране. Този план не отговаря освен това на предизвикателствата, свързани с трансевропейската мрежа за екологосъобразна инфраструктура и е, съгласуването на усилията в различни политически области, да речем природа, селско стопанство и политика на сближаване. Аз съм доволен от текста, който е представен и мисля, че той ще постигне голямо мнозинство при гласуване. И сега давам думата на колегата Гербранди от групата на Либералите. Благодаря, госпожа председател. Мога дума по дума да повторя казаното току-що от колебагата Демес Макер, но няма да го направя, но съм на 100% съгласен с казаното от него. Основната причина, поради която внасяме този устен въпрос, е защото има изоставане. Светят всички червени лампички от, още от доклада за природата от преди две години. И ще е много трудно да се сменят тези лампички от червени на зелени. Комисията трябва да действа по-агресивно. В Европа като цяло ние считаме другите интереси за по-важни, отколкото интересите на природата, която е изключително важна за нас като човечество. Като парламент е, ние също поставяме акцент върху е, основния въпрос. Да, съгласен съм, че има проблем с е, някои видове и че има смисъл да говорим и за тях, но основният проблем не е за вълците в някои части на Европа или за други животински видове в други части на Европа, а за всички видове, за тези хиляди и хиляди застрашени видове. И това трябва да бъде основният ни акцент като Европейски парламент. Надявам се, че устния въпрос и резолюцията ще доведе до промяна на нагласите в Европейската комисия. Това не е само план за действие до 2020 година. Ние се нуждаем от нещо повече. Нуждаем се от повече финансови средства, не само на европейско, но и национално равнище. Трябва да има по-силен акцент в рамките на ОСП. Комисаря Коген не може да се измъква да казва, да, това ще се разгледа при следващия преглед на ОСП. Не, това няма да действа. Комисията трябва открито да каже, съжаляваме, няма да изпълним стратегията за биоразнообразието до 2020 година, но се надявам, че няма да се стигне до там. Политически най-важното послание е да се фокусираме в основната тема, а именно, че не изпълняваме стратегията за биологичното многообразие в Европа. Благодаря много. Останалите са докладчици. Следващия докладчик липсва. Ще дам думата за това на останалите колеги, които пожелаха да се изкажат. Господин Филднер. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на колегите. Искам да се спра на една на страна на политиката за биологичното многообразие. за птиците и а, директивата за местообитанията. Колегата Гебранди каза много от нещата, които исках да кажа. Но ако има а, един въпрос, който трябва да повдигна, освен ежемесечното пътуване до Страсбург, което не се разбира а, от а, моите избиратели. Другия въпрос, който ги вълнува е как работим за биологичното многообразие а, чрез директивите за птиците и за местообитанията. И аз не мога да им дам едно разумно обяснение какво правим. И се питам дали комисията сама би могла да го направи. Ако отидете в Стокхолм или където и да е другаде, ще видите най-много кормони. Тяхната популация се развива много бързо, но няма разрешение за лов, тъй като те са защитени от политиката в областта на местообитанията. В някои части на балтийските държави има проблеми, свързани с тази експлозия на популацията на тези птици. Но четете директивата, говорите с комисията. Има дерогации и може да се извършва лов благодарение на дерогацията. Имаме сериозен проблем с регламента, а именно, че се налага да се изисква дерогация от даден регламент, например в този случай, за да може да се осъществява лов. Най-проблематично е за гражданите в Швеция, например за лова на лъвци, вълци, защото имаше случай, когато те се движеха по улиците на Упсала и за това трябваше да се пристъпи към лов на тези вълци. След това обаче самата Швеция стана обекта на на лов в известен смисъл, защото беше критикувана строго за неизпълняване на директивата. Гражданите не разбират всичко, което правим в областта на защитата на биологичното многообразие, поради някои от нещата, които се правят на настоящия етап. И сигурно ще има и други случаи. Преди 13 години, когато а, дойдох за пръв път тук, много от а, колегите а, говориха за вълците, сега други говорят за тях и сигурно този проблем ще възнува. Защо обръщаме толкова внимание само на определени видове, вместо да говорим общо за биоглъчното разнообразие. И всичко това се дължи на тази директива, която не е добре замислена. Тя не се променя, въпреки че нашата природна среда се променя непрекъснато. Това е неразбираемо. Европейската комисия не говори за преразглеждане на тези а, нормативни актове. Сякаш се опитваме да излъжем природата, но ние не сме по-умни. Аз а, няма да искам от комисията да обяснява а, защо ние сновем между Брюксел и Страсбург, а, но тъй като това не е ваша работа, но може ли да обясните поне как се стигна а, до а, тази бъркотия? Благодаря ви. Давам думата на колегата Бранен. Благодаря, госпожо председател. Искам да предложа нещо. Ще започна с Нелсън Мандел. Може да се тори странно. Работех за антиапартейското движение в Британия. Използвахме Нелсън Мандела като образ, за да покажем на обществеността в Великобритания, че има повече от един политически затворници в Южна Африка. Но използвахме конкретния образ на Мандела, който беше най-разпознаваем, като наблегнахме на това, че той не е единствения. Тук имаме възможност да използваме най-големите видове, в този случай в северо-источна Англия. А, става дума за европейските диви котки, а, които искаме отново да се въведат в а, средата, в тази част на Великобритания, но това може да доведе до нарушаване на горите. Можем да използваме и вълците в някои части на Европа, дивата котка в други, за да могат гражданите да разберат по-добре нещата, защото са им по-познати. И когато искаме да се въведе отново в природата на дивата котка, това трябва да се разглежда в по-широк план а, като а, защита на биологичното многообразие. Тоест, а, може да се проведе а, дебат между фермерите, природозащитниците, а политиците да допринесат за това и двете страни да могат да изложат своите аргументи, защото фермерите в северо Англия се боят, че въвеждането на дивата котка отново в този регион ще застраши стадата им. но все пак трябва да се има предвид, е, че в природата се има естествени баланси. Например, има много голяма популация на сърни и елени, които е по-трудно да бъдат отстрелвани от ловци, отколкото да бъдат ловени по естествен начин от диви котки. Тъй като а, и тези сърни и елени могат да имат отрицателен ефект върху горите, тъй като те използват най-крехките части на дървото. Може да се проведе дебат с гражданите, че е необходимо да се възстанови биологичното многообразие, което сме загубили през последните 20-30 години. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Бердер. Благодаря, госпожа председател. Току-що беше казано, че околната страна се променя. Доказателствата са, че всяка отделна държава в Европейския съюз влушава положението с околната среда. Малко са проектите, които водят до подобряване на биологичното многообразие. Навсякъде биологичното многообразие е под сериозна заплаха. Това е свързано с това, което се прави в дадена област и а, което се отразява а, по един а, неуловим начин върху друг а, регион. Трябва да се върнем за няколко дни на местата, където сме били в началното училище, за да установим а, какво се е променило там, какво е изчезнало от това, което сме виждали, когато сме учили а, природознание. И ще може да установите сами какво е изчезнало. Това се случва навсякъде в Европа и то с много бързи темпове. Радвам се, че се води този дебат, че имаме тази проекторезолюция. Ние надграждаме на отличния доклад от миналата година. Трябва да продължим да оказваме натиск за запазване на биологичното разнообразие. Относно връзките с различни сфери на политиката, например ОСП, тук ние се проверихме при последния преглед. ОСП не защитава районите на пасещата, които а, са много крехки в Румъния, в, в България, в юго, източните части също има проблеми и те не са обхванати от ОСП. В алпийските райони има някои а, стари дървета, които са защитени от начина по който се обработват земите. Това създава трудности на обработващите, но е много важно, за да се защитят много видове. Хората, дори когато са планирани, не винаги става така, както ги искаме. Затова все пак трябва да има някои планове и за тези райони, където има пасеща, трябва да има мерки, които да подкрепят хората, които ги използват за и където пасат техните стада, овце, кози, да се защитят и видовете, които обитават тези места. Това изисква финансиране, за това аз съм внесла изменения в този смисъл. Трябва да имаме предвид тези пасечни зони, които също имат своята полза. Благодаря ви. След като изслушахме всички, важно е да дадем думата и на Европейската комисия. Господин Нотаро има думата. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да говоря пред вашата комисия и да реагирам накратко на проекто резолюцията и дебата, който беше проведен току-що. За пояснение би трябвало да спомена, че планът за действие и ние тук благодарим на вашата комисия за положителната реакция на този план – и за това, което е отразено в проекторезолюцията. резолюцията. Но този план за действие не е, замества стратегията за биологичното многообразие. Той е средство, за да се улесни достигането на целите, които са заложени в плана. Това е инструмент с ограничения. Планът е само до края на мандата на сегашната комисия, т.е. до края на 2019 година. Основната причина е, че еколозите решиха, че иска да има отчетност за постигането на действията, които са заложени в плана и до края на 2019 година трябва да се види какво е постигнато благодарение на инициативите. И разбира се, планът не може да замени такива дебати като многогодишната финансова рамка и а, бюджета по-нататък, в които участва активно Европейският парламент. Това е ограничението на плана. Комисията осъзнава това. В съобщението също е посочено. Но този план, въпреки това, все още има потенциалът да допринесе, да се доближим до целите за биологичното разнообразие до 2020. Проверката на пригодността показва, че има неоползотворен потенциал в директивите за птиците и за место, место обитанията да се подобри състоянието с биологичното разнообразие. Има 15 основни а, действия и стотици под действия, по които се работи съвместно. Работи се от националните органи, за да можем да се доближим до заложената цел. Ние не можем да кажем на този етап в каква степен ще успеем, но със сигурност ние полагаме всички усилия, използваме всички налични ресурси, за да се доближим до този резултат. Освен това, исках да подчертая, че някои от инициативите, които са споменати в проекто резолюцията, като насекомите, които опрашват. очитате ме призвите на парламента в това отношение. Тези инициативи все още трябва да бъдат политически одобрени. Те се разглеждат от комисията, но предстои още много работа, най-вече по отношение на опрашващите насекоми. Освен това законното убиване на птици е друг въпрос. Имаме пътна карта на Европейския съюз по този проблем. Е, Фейс, е, Хантерс, Бъртлайф, е, Импел и други организации, заедно с националните органи, Интерпол участват. Работим и на международно равнище по конвенциите, като миграционните ам, птици, също водните птици, имаме също а, взаимодействие между Европа и Африка по тези въпроси. Трябва да подчертая, че не насърчаваме повторното въвеждане в повторната среда на а, такива а, видове, които са изчезнали за мечките и вълците имаше естествено възстановяване в районите, тъй като директивата създаде защита, която позволи такова възстановяване на популацията. Гъвкавостта, която беше спомената, която е необходима, госпожа Каденбак посочи, е посочена в директивата, но не се разбира достатъчно и не се използва достатъчно. Ето защо ние имаме конкретни действия, предвидени в плана, за да може да се използва повече тази гъвкавост, да бъде тя по-разбираема, за да могат да бъдат разрешени някои конфликти, свързани с определени видове. Господин Гебранди говори за конфликтните видове и защитата на многообразието. Защитените видове по директивата са 1500. Говорим само за около десетина вида, които създават някакъв конфликт в някои райони на Европа. Разбира се, това не омалъжава проблема, ние осъзнаваме този факт, но все пак трябва да имаме предвид пропорционалността, ефективността, ефикасността на директивите за опазване на природата. Трябва да посочим също, че директивата не защитава хибридните видове. Тези проблеми трябва да бъдат разгледани в рамките на директивата. Относно статичните статичния характер на директивите и евентуалната непригодност на тези директиви да решават проблеми с биологичното разнообразие. Разбира се, комисията е направила своя оценка, много задълбочен анализ – и ние установихме, че тези директиви са пригодни за целите, за които са прияти. Резолюцията на Европейския парламент по стратегията за биологичното многообразие стигна до същото заключение. Такива са и заключенията на съвета на министрите. Затова считаме, че трябва да обърнем повече внимание как най-добре да използваме наличните инструменти. Някои видове могат да бъдат ловувани а, само при наличие на дерогации, не някакво ограничение за управлението на видовете, а, защо? Защото ние имаме правна основа, която дава възможност на държавите членки да предприемат съответни действия. Ако това не създава административна тежест, тогава държавите членки могат да използват ефикасно тази дерогация, например за лов на корморани, за намаляване на проблема, който създават те. Но това е едната страна. Може да се защитят и тези, които са засегнати от кормораните, например, като сектора на риболова и други, като се предвидят мерки за защита на тези стопански дейности, за да не се допусне разширяване на вредното влияние на подобни видове. Много се акцентира в проекто резолюцията за това какво да се предприеме в бъдеще. В плана е посочено, че а, не се говори за него в а, следващия етап а, на преизглеждане на ОСП. Действията 9, 10, 11 в този план, свързани с ОСП и с политиката в областта на рибарството и регионалната политика. Защо? Тъй като финансирането до 2020 ще продължи да се прилага и до 2021-2022, защо тогава да не променим рамката за бъдеще. Но трябва да имаме предвид, че сегашното финансиране ще остане през следващите 5-6 години. Т.е. трябва да използваме всички добри възможности а, това да бъде в а, полза на природата и биологичното разно... разнообразие. И това е целта на действията, които са предвидени. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за всички тези пояснения. Искам да припомня, че крайния срок е 5 септември за изменение. Гласуването в Енде ще бъде на 12 октомври. Гласуването в пленарна зала ще бъде на втората октомврийска сесия. Сега преминаваме към последната точка, 12 от дневния ред, а именно преглед на изпълнението на политиките за околната среда. Имаме съдокладчици също, най-напред ще дам думата, на НП, на господа Пиети Кайнен, тя обаче не е тук. Госпожа Дилай ще я замени. Благодаря, госпожа председател. Както казате, колегата Питикайна не може днес да присъства и аз поднасям извинение от нейно име. Тя ме помоли да ви представя следните елементи от нейното становище. Европейския съюз има силно екологично законодателство, но въпреки това има някои пропуски при прилагането му в Европейския съюз. Така че това е важно за надежността на Европейския съюз да премахне тези недостатъци. Също така трябва да се направи проучване на прилагането на екологичната политика, което да бъде свързано с политическите цели. Euh, Отбелязваме факта, че новите дейности във връзка с развитието на законодателните актове в сферата на екологията вече съществува, така че ние чакаме с нетърпение усилията на комисията, така че да има по-комплексни резултати, за да се покрият някои актуални теми, като например климатичните промени, химичните продукти, индустриалните емисии, емисии и също така други сфери. Това няма да бъде възможно без да се отстранят недостатъците и събиране на данни по някои екологични въпроси, така че трябва да имаме по-добра сравнимост на тези данни, да се повиши възможността за съпоставянето им. Има три важни въпроса. Необходимост от гаранция, че проблемите с прилагане на екологичното законодателство трябва да се решат на политическо ниво, също така по-добра кохерентност между различните действия и обмен на добри практики, като се има предвид практиката на националните компетентни органи. Благодаря за групата на социалистите. Давам думата на госпожа Бонафе. Благодаря, госпожо председател. Трябва да посоча, че колегата от НП много пълно обоснова предложението за резолюция. За това ще бъда кратка. Групата на социал-демократите цени тази инициатива на Европейската комисия. Вярно е, че ние в Европа имаме екологична политика, която е в много напреднала паза, със сигурност. И е, добре се възприема от гражданите. Те осъзнават какво значение отдаваме на природата и природните ресурси. Въпреки това, тази политика не се прилага единно навсякъде и затова е правилно това, което предприема комисията, а именно да хвърли светлина върху областите, където има пропуски. Беше казано, че става дума за сравнимост на данните. Един от пропуските е това но има и други сектори, например водно стопанство, е, отпадъци, качество на въздуха и така нататък. Ще трябва да посоча и още един фактор. При опазването на околната среда и прилагане на екологичното законодателство става дума за стопанска дейност, а не само за защита на здравето на гражданите и природата. Имам предвид инвестиции в инфраструктурата. които са в полза на економиката. Този преглед на прилагането показва, че има известни пропуски, които са различни в държавите членки и се посочва също как тези пропуски могат да бъдат отстранени. Следва да се посочи, че това се наблюдава и се прави в отделните секторни политики, също така и в системите за управление. Пропуски има и на двете места. Отстраняването на тези пропуски е не само наше задължение, но и е, от стратегическа полза за Европейския съюз. Така че този преглед на прилагането трябва да се възприема много сериозно от страна на съвета и държавите членки, но о, трябва да върнем топката към Европейската комисия, бих казал. Защото ако няма, ако има държави, които не спазват изцяло екологичното законодателство, тогава ще трябва да се хвърли по-точен поглед към правната рамка. Там вероятно също има проблеми, които следва да се устранят. Колегата каза, аз съвсем накратко ще повторя, за подобряване на следващите разходи по този инструмент, имам предвид прегледа, който трябва да се подобри, молим той да бъде приложен и в други сектори, както каза колегата, климатични промени, това не можем да избегнем, както и индустриалните емисии и химикалите. Тези сектори трябва да се включат. Съпоставимостта на данните трябва да се подобри също за да могат да се ползват добрите резултати на държавите членки и да се съпоставят, така че да се изведат от тях добри практики. Благодаря сега за ЕКР господин Демесмекер. Благодаря. Това вече беше казано, госпожо председател. Имам предвид това, което аз искам да кажа, именно, че имаме силно екологично законодателство, което противоречи обаче на слабото му прилагане. Примерите са много. Имам предвид за директивата за натура, говорихме и за законодателството в сферата на отпадъците, емисиите и така нататък. Ако ние не се ангажираме повече в прилагането на това законодателство, това добро законодателство, тези стриктни правила ще се превърнат в хартиен тигър, както казваме в Нидерландия този нов инструмент, е, прегледа, който е въведен от комисията, може да играе много важна роля в тази връзка и трябва да сприем тази идея. Резолюцията съдържа елементи, които позволяват да се подобри този инструмент, например разширяване на приложното поле и включване на промените в климата, също така по-добро събиране и съпоставимост на данните. Резолюцията настоява и за обмен на добри практики практики и е, преразглеждане, трябва да се е, следват добрите примери, за да се постигнат е, иновации. Аз съм докладчик в Сянка и настоявам много за обмен на добри практики. Не трябва да откриваме отново топлата вода, аз мисля, че можем да си взаимодействаме, да обменяме добри практики и така, че по-добре да прилагаме това законодателство. Инструмента за преглед на законодателството в сферата на екологията трябва да се прилага и в по-голяма степен от НПО. Трябва да има ясна връзка между волята и е, прилагането на законодателството от потенциалните заинтересовани страни, местните и регионални органи, например, НПО. Също така искам да посоча и следното. Екологичното законодателство трябва да бъде постоянна тема в съвета. Аз съм много доволен от проекто резолюцията. Смятам, че тя изпраща кратко и ясно послание. Благодаря. Сега господин Гербранди от глупата на либералите. Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че повечето неща вече а, са казани, така че е, ще добавя само няколко коментара, е, основно свързани с необходимостта от този нов инструмент. Мисля, че е изключително интелигентно е, това, което предлага комисията да има допълнителен подход, свързан с приложението. През последния месец и през юли Европейския Съд заповяда на Польша да спре сечта в а, а, горите там, а полският министр заяви, че няма да изпълни решението на съда. Това означава, че правните методи за действие са необходими но не винаги ефективни. И трябва да видим какви са критериите. В първоначалния подход държавите членки, както подчерта Марк Макер, ако не искат да сътрудничат с тези инструменти, които са сферата на меките инструменти, то няма да се постигнат ефективни резултати. Тоест, държавите членки трябва да са готови да участват в този нов подход. Вторият елемент е значението на прозрачността. Можем лесно да се крием зад затворени врати с този инструмент и да останем напълно зависими от комисията, що се отнася до информацията, доколко инструментите са ефективни. Но всъщност е много важно и обществеността да бъде информирана за евентуалните успехи, които постига този нов подход. Да се надяваме той да ни даде добри, ефективни решения за бъдеще. Благодаря. Нямаме други е, съдокладчици тук. Госпожа Каденбах обаче поиска думата и я давам. Благодаря. Аз искам да направя само един коментар адхок по това, което каза колегата Гербранди току-що във връзка с инструментите. Мисля, че би било от полза за прилагането на екологичното законодателство, ако ние поставим на преден план целите. Имам впечатление, че много често в екологичното законодателство будим представа сред обществеността, че поставяме на първо място индустрията, економиката и че те са обект на лошо отношение от Европейския съюз, тъй като се налагат непрекъснато нови правила. Но всъщност трябва да обясним защо налагаме тези правила? Защо искаме да намалим емисиите? Не за да дразним економиката. Аз не знам колко милиона заболявания има в Европа, които трябва да бъдат обект на превенция в дългосрочен план. Така че в случая става дума да инвестираме по-скоро в превенция, отколкото в лечение. Всички тези е, аргументи са ни необходими за разходите при бездействие. Трябва да посочим колко струва монтирането на допълнително филтърно съоръжение. Много често споделяме какви са разходите, но не и ефекта. Така че е, смятам, че е добре да се направи съпоставка между отделните страни, да се каже какви инвестиции не са направени и да се изчисли в дългосрочен план какво струва това, какво струва този пропуск. Аз смятам, че това трябва много ясно да покажем пред пред обществеността. Не само предвид е, изборите през 2019 година, но и да събудим повече разбиране към европейското законодателство. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? А, госпожа Дали. Um, Благодаря, госпожо председател. Два кратки коментара, след като изслушах диску... дискусията. Първо нещо, свързано с работата на комисията. Съобщенията от комисията за приложението на европейското право в околната среда е, е твърде ограничено, като поле не покрива промените в климата, индустриалните емисии, спестяването от енергия, химикалите, емисии, е, транспорта, е, чистата енергия, е, риболова и прочие. И това са области, които трябва да следим, защото не е допустимо правото в областта на околната среда да се разглежда по такъв ограничен начин. За какво става дума в повечето случаи? Ами има регламенти и директиви, които са задължително приложими, обаче държавите членки се държат сякаш това са някакви обикновени препоръки на комисията. Нищо не подкопава ефективността на една публична институция повече от неспазването на нормите. Оказва се, че се правят усилия да се действа по сериозни и големи въпроси, но по някой път има затруднения дори с лесните неща. Има правила, които просто не се спазват от държавите членки. И така спазването и приложението са основни елементи, които трябва да обсъдим в по-големи подробности, включително и в пленарна зала, защото това, кое, с което разполагаме на хартия, трябва да може да води до действителни резултати в държавите членки. Благодаря. Благодаря. Съгласна съм с направените коментари. Ясно е, че трябва да има усилия за информиране. Въпрос към комисията. какви могат да бъдат санкциите там, където са необходими санкции и по какъв начин може комисията да съдейства на държавите членки за по-добро приложение. Защото е важно политиката в областта на околната среда да има предвид и затрудненията при приложението, и които могат да, да възникнат. Ако няма други колеги желаящи да се изкаже. Давам думата на Европейската комисия, господин Чобано Дордея, директор. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате думата. Също искам да благодаря на вашата комисия и на нейните отделни членове за а, този а, хоризонтален подход на подкрепа на тази политика, за това, че много голямо мнозинство гласува по устния въпрос, който беше прият тази сутрин. Сега ще премина на английски язик, ако е възможно. Е, Бих искал да уверя членовете на тази парламентарна комисия, в добрите намерения на комисията при предлагането на тази инициатива. Нашата цел беше да се постави по-голямо ударение върху приложението на съществуващите правила в областта на околната среда. Има много правила, много мисиозни цели и е важно за нашата легитимност пред гражданите, както и за легитимността на Европейския съюз в очите на трети страни. Да правим това, което заявяваме, че ще направим, да изпълняваме поетите ангажименти, така че и гражданите и бизнеса да могат да извлекат ползи от приложението на тези правила за околната среда. Искахме това да е рано предупреждение за вземане на решение на политическо ниво. Искахме да се увеличи информираността и разбирането и от политиците, и от страна на политиците, и от страна на гражданите за начина по който си взаимодействат различните правила в областта на околната среда. Често те са сложни, доста подробни и на практика стават не, нечетими. Искахме да станат по-ясни и да се прости разбирането на смисъл на тези правила, на посоката на нашите мерки в областта на екологичната политика. И искахме да хвърлим повече светлина върху начина по който си взаимодействат правилата в различните отрасли, да кажем въздух и водата или водата и защитата на природата, има връзки, но както споменаха няколко депутати, а, има и връзки между околната среда и политиката в областта на транспорта и е, политиката в областта на селското стопанство и всички тези мерки си взаимодействат. Тук говоря за общата селскостопанска политика, например. Има връзки между правилата в областта на околната среда и правилата в областта на енергетиката. И тези неща са много важни. Трябва да имаме по-добра представа за общата картина. Искахме да хвърлим и повече светлина на причините за лошо приложение. Често те са политически чувствителни причини. Пър, по някакъв път има липса на финансиране, Друг път става дума за разделението на отговорностите между националните и регионални власти. Не е работа на комисията да взема решение по този въпрос, а именно на какво равнище са компетенциите. Това се решава в държавите членки, но там, където има делегиране на правомощия на регионално и местно равнище, е необходимо да се предоставят и съответните средства и инструменти, за да може да се прилагат правилата от тези органи. В повечето от държавите членки е отговорността за приложението на европейското право в областта на околната среда е прехвърлено на региони и общини. Държавите членки често на национално равнище имат само надзорна роля. По някой път административният капацитет е твърде ограничен, както и познанията. Така че точно това искахме да наблегнем, без същевременно да намаляваме отговорностите за приложението, както и правомощията по приложенията, които има комисията във връзка с договорите. По някой път нашите партньори, особено от неправителствения сектор, се безпокоят, че когато има такива инициативи, комисията всъщност действа по по-мек начин. Но всъщност нашата цел е да изпратим ранно предупреждение, за да може на ниво държави членки да се видят проблемите, които ние виждаме още в самия им зарожиш, зародиш. Да видим а, какво се случва в ситуации, в които приложението отнема 4 години, трябва да се направят определени инвестиции, за водата, за инфраструктурата, за из, и, обработката на отпадъците, управлението на отпадъците. Този тип инициативи отнемат години наред, докато бъдат завършени и по някакъв път можем да видим проблеми още на ранни етапи на приложението им и бихме искали да подадем сигнали за тях към държавите членки. са подписалите тази резолюция и изказалите се днес казаха неща, които ние слушахме внимателно и с които сме съгласни. Първият вариант на текста беше те, тест за нашите способности да а, събираме тези данни. И така видяхме как можем да работим с държавите членки. И така, съгласни сме с вас, че трябва да има сравнимост на данните. Много често статистиката е трансгранична, не във всички области – бих искал да обърна вниманието ви на факта, че нямаме за цел да организираме някакъв конкурс по красота или състезание между държавите членки. Просто искахме да обърнем внимание на държава членка А или Б или С е, върху това е, къде се намира тя спрямо останалите държави. Целта ни не е да засилваме конкуренцията между държавите, по-скоро да задълбочим способностите за анализ. Съгласни сме с вас, че трябва да се обменя добра практика. Онези от вас, които са разгледали а, обобщенията, които са в началото на докладите страна по страна, е, ще видят, че в тези обобщения подчертаваме онези елементи, по които съответната държава постига добри резултати, както и онези елементи, по които има изоставане. И там, където има добри практики и добри резултати, сме създали инструмент за обмен на информация между държавите членки, и а, смятаме, че през септември ще можем да задействаме този инструмент за ползване. Държавите членки сътрудничат за приложението на екологичните норми и за прегледа на тяхното приложение. Има двустранни разговори с няколко държави членки такива разговори ще продължат да се провеждат и с други страни, и през есента, и през пролетта на идващата година. И в тези двустранни разговори е важно да подчертаем, че трябва да се говори не само с а, органите по околната среда, но и с Министерството на економиката, на селското стопанство, на транспорта, и с неправителствените организации и трябва да можем да разговаряме и с бизнеса, с економическите оператори. Затова искаме да похвалим различните национални органи от различните държави членки, които организираха дебати, в които поканиха представители не само на общността, занимаваща се с околна среда. В Белгия, например, имаше много добри а, срещи, в Унгария също, Чехия. И очакваме да има и допълнителни разговори, които да са положително настроени и а, отворени като а, защо се отнася до разнообразието на участниците и очакваме да има такива в Люксембург и в Финландия през следващите месеци. Що се отнася до вашия въпрос, госпожа председател, за санкциите? Санкциите са определени от правото на Европейския съюз, в което се говори за нарушението на правилата за околната среда пресичащи от правните норми на Европейския съюз. Европейската комисия не би се поколебала да се задейства там, където има проблеми с приложението и възнамеряваме да прилагаме и цялата информация, събирана в контекста на прегледа на приложението на мерките в околната среда и а, за а, помощ на държавите членки сме създали този peer-to-peer -peer инструмент, който дава възможност на държавите членки да обменят информация и който ще влезе в действие от следващия месец. Европейската комисия би иска да благодари на тази парламентарна комисия за подкрепата и, и би искала да призове членовете на комисията да, да дадат своята подкрепа и по приложението. Ако има начин, когато работите в своите избирателни райони, поставите специално дарение върху приложението на правилата за околната среда, за което бих ви бил много благодарен. Благодаря на комисията, благодаря за това точно и подробно изложение. Искам да ви припомня важните дати във връзка с тази резолюция. Краен срок за внасяне на измененията 6 септември 11 часа, гласуване в Комисията по околна среда в 11 и 12 октомври, а гласуването по време на пленарна сесия ще трябва да се проведе през ноември. Нямаме нищо в точка разни или други въпроси, така че закривам нашата среща. Благодаря на депутатите, които останаха по време на цялото заседание и искам да ви припомня, че следващото заседание е 7 септември от 9 часа, както обикновено. Благодаря още веднъж на всички.